Дори, които също евентуално биха могли да отговарят на вашите е, въпроси. Генерален директор по операциите в Европейския съюз Томсън Батън и постоянният представител в Брюксел, е, познат е, с дейностите си в парламента и съвета Бенк Набе. Разглеждахме миналият май увеличаване на банковия капитал и също така как това може да допринесе за повишаване на заедостта. Мога да кажа тук днес пред вас, че а, няколко месеца по-късно в банката ни бихме могли да кажем, че можем да а, свършим това през 2013. А, може би ще счетете, че това е твърде дръско от моя страна в този момент на годината, три месеца само след като сме говорили по въпроса, да а, казвам нещо подобно. Но с 40% увеличение на дейностите на банката за една година без да сме увеличавали персонала или с много малки бавни увеличения, смятам, че това е забележително постижение, което можем да, с което можем да се похвалим пред колегите в институциите. Така че искам да благодаря на всички вас за увеличаване на капитала на банката. Нещо, което ни. Нещо, което постигнахме благодарение на вас. И мисля, че а, вършим и вече показваме, че вършим добра работа. Сега а, ще се съсредоточим върху темата как да подкрепим външните действия на Европейският съюз в рамките на 7-годишната многодишна финансова рамка за период 2014-2020. Понякога външните действия не получават достатъчно внимание от всички вас – и нас, защото сме толкова заети с настоящите предизвикателства, които трябва да на които трябва да отговорим в Европейският съюз, например с економическата криза и други, че забравяме какво става отвъд границите ни и нека по-скоро да се обърнем навън и да видим къде е Европа в този динамично променящ се свят и къде ще бъдем след няколко години, след няколко десетилетия, какво можем да направим, за да подсилим позицията ни на пазара и какво можем да направим, за да си върнем конкурентоспособността и технологичните предимства това има голяма а, роля в бъдещето на европейските граждани и за това нашата банка трябва, логично е, да участва в а, това усилие в економическата и финансовата сфера. А, нашата банка е единствената финансова институция, която е правно задължена да подкрепя европейските политики в извън Европейският съюз и единствената финансова а, институция, където взимаме а, и, решенията автономно, без външна намеса от извън европейски сили. А ние работим в различни области околна среда, обществени поръчки, спазване на юрисдикцията. И ние имаме мандат, след с решение на парламента за отпускане на заеми. И големият интерес, голям интерес беше регистриран от страна на Европейския парламент относно нашия мандат. Над стотици изменения бяха нанесени в текста. И ние помагаме на различните райони с помощи за предприсъединяването, както и помощи свързани с взаимни споразумения и други. Ние работим по ориентацията на политиките за бъдеще бъдеще и се предвиждат специфични суми в това отношение. За 2012 година ние отпуснахме над 7 милиарда евро за инвестиции за частният сектор, за инвестиции в инфраструктура и други, както по мандата, разрешени с мандата, така и собствена на, на осмотрение. Това е свързано с външната политика на Европейския съюз. Тия 7 милиарда според решенията на управителния съвет на банката, те са 10% от общата дейност на банката. Това са само 10%. Но в контекста на други многогодишни финансови институции, това все пак ни прави един от най-големите действащи лица, субекти в областта. След преразглеждането през 2013, 2011 година, извинете, ние започнахме също да работим и по добросъседската политика, както и за климатичните изменения и се опитахме да координираме по-добре политиките и да работим в по-тясно сътрудничество с комисията за по-добро програмиране. Работим също и с външната служба на Европейският съюз и задълбочихме сътрудничеството и с други финансови институции от международен характер. такъв е случай и с новите споразумения с Азербайджан и с Карибският район. През 2012 година ведохме една нова мярка за измерване на резултатите, която ни позволи е, да предвидим какви ще са резултатите и какво ще е евентуалното влияние е, на нашите действия върху съответните райони. Разбира се, оставаме отворени за всякакви предложения, за да подобрим дейността си. Едновременно с това ние сме инвестиционна банка за специфичен бизнес модел, който е различен от стандартният при другите банки. И ние работим с проекти, които подкрепяме и а, се опитваме да покрием различни цели. Успяхме да а, работим а, с а, леврич, който беше много висок и се опитахме да оптимизираме печалбата от а, инвестициите в нас. Всичко това, както вече казахме, в рамките на бъдеща финансова рамка, ние сме част от а, набор инструменти на Европейския съюз, който позволява да се постигне повече. И ние също така а, работим и на капиталовия пазар по света и успяхме да постигнем увеличаване на средствата близо 25-30 пъти. Капиталовият пазар е а, ключа към този лос, към този леверидж. И само с концентрацията бях, успяхме да постигнем а, 80 милиарда средства, нещо за което можем да се поздравим, което показва и а, стабилността на банката. Тоест, ние не сме а, играчи на хазарт. Още повече, че нашата банка и операциите ни не а, слагат никакъв, а, никаква тежест, никакъв натиск върху европейският бюджет. Нашият мандат е част от решенията, не е част от проблема. Е, средствата, които спяхме да разширим въз основа на дадения мандат, е, са част е, от средствата, с които Европейския съюз ще действа във външния свят. За периода 2007-2013 имахме 29,5 милиарда евро, а за следващия период имахме 20 милиарда с един опционален, а, с един опционален фонд от около 3 милиарда. Нашата банка има капацитет да продължи със същия капацитет и за бъдеще. Ако имаме 30 милиарда, това ще ни позволи да продължим с, по същия начин. Ако увеличим капитала с 5 милиарда, а, това ще ни позволи да, учи, да свършим дори повече. Давам ви тези цифри, за да се опитам все пак да покажа гъвкавостта. Ако тези средства се, се зачислят към ключовите политики, като присъединяването и политиката по добросъседство, това съответно вече ще допринесе за приоритетите на Европейския съюз. Но ако тези средства се включат в фонда за гаранции, е, смятам, че ще засилим действията на Европейския съюз в външния свят. И ограниченията на настоящия мандат също ще имат голямо значение. Много е важно също да подчертаем, че увеличаването на гаранциите а, няма да промени крайния, а, крайната сума от 4 милиарда. И тук говорихме с докладчика господин Калфин и с другите докладчици за увеличаването на таван от 26 милиарда с още три опционални. И искам да ви помоля за вашата подкрепа, за да осигурим допълнителни гаранции за а, външният ни мандат, за да можем да направим всичко възможно да убедим да убедим съвета неотрицателно не на предложенията на Европейския парламент. Както вече знаете, ще трябва да действаме бързо, ако искаме да го направим. Нямаме време, имаме нужда от нов мандат, който да ни бъде даден преди юни 2014, ако искаме да избегнем прекъсване в нашите външни операции – защото без правно и бюджетно основание ние не можем да работим. И още веднъж казвам, че нашата основна цел е да подкрепим европейските политики, външните политики на Европейския съюз и това сътрудничество с Европейския парламент, който винаги сме считали за съюзник. Една силна рамка ще допринесе за повече съгласуваност и също ще ни позволи да осигурим стабилно, устойчиво инвестиране, за да подобрим бизнес модела, който обслужва интересите на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател, за това толкова ясно изложение, господин докладчик. Благодаря, господин председател. Скъпи колеги, искам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 да добавя някои неща към казаното от господин председателя на Европейската инвестиционна банка. Ние се безпокоим за следващата финансова рамка и за бюджета за 2014 година. Ние знаем, че европейския бюджет, макар, и, е, макар да са положени много големи усилия, ще бъде намален почти по всички глави. И един от начините за компенсиране на това намаление и най-вече в областта на външните дейности, е, е Европейска инвестиционна банка да получи мандат поне за запазване на настоящото ниво на финансиране. При настоящите времена на намаления европейските фондове е, и грантовете, които се отпускат от Европейския съюз, изобщо възможностите ни за финансиране ще има мултиплициращ е, негативен ефект върху регионите. Сега ние работим за 4 години напред. Председателя на ИБ току-що каза, че ефективно ефективността на фондовете, които се използват от банката е много висока. Всъщност мултиплициращия ефект е 30. Това означава, че всяко евро, което се включи в гаранционните фондове, ще доведе до 30 евро инвестиции. Аз не знам дали има друга възможност за увеличаване на тази ефективност. Вчера ние сме в консултации с комисията, защото приноса на Европейския фонд върху гаранционния фонд всъщност се основава на една формула, която е специфична, но се очаква, че при, за всеки милиард увеличение на способностите за отпускане на средства, европейския бюджет ще отпусне 25 милиона. През първата година, 2014-2015 година, няма да има никакъв бюджетен ефект върху това, защото приноса през тези години се изчислява възоснова на цифри, които са исторически и които вече съществуват, което означава, че сумата, която е необходима, за да се съхрани възможността на Европейската инвестиционна банка да финансира проекти, не са чак толкова големи. Искам да ви напомня нещо, нека да се замислим върху допълнителни възможности. Когато правихме средносрочния преглед, ние е, предвидихме 2 милиарда за промените промените в климата. Използвахме и някои възможности от Reflows. Това всъщност с приходи, които са насочени към определени корпорации, вместо да се върнат обратно към държавите членки и биха могли да бъдат използвани за дейности на банката. Мисля, че парламента трябва да намери начини за да настоява за финансиране на тези специфични инструменти, поне е, намалявайки бюджетното усилие. Съвсем накратко, има предложение за увеличаване на гъвкавостта. Е, ние виждаме, че при много несигурна политическа ситуация в Европейския съюз, в съседните страни, в Близки изтоки и на други места е много важно е, да имаме предвид е, тази несигурност на политическата ситуация, за да използваме по-добре финансирането. Това също трябва да се обсъди. Освен това, при средносрочния преглед е, ние въведохме много разпоредби, е, които е, се основават на доклада на господин Мишел Камдесю. Ние проведохме широки консултации с различни партньори. И аз мисля, че мандата на банката в настоящия му вид, имам предвид прозрачността, участие на партньорите и прочие, трябва да доведе до резултат и аз мисля, че онова, което сме постигнали до сега, трябва да се съхрани и трябва да очакваме да са постигнати резултати. И накрая, може би, е, трябва да помислим и е, върху изпреварващо е, разглеждане, средносрочно разглеждане, да не започне чак през 2016 година. И аз се присъединявам към казаното от господин председателя на банката да има трилог до края на годината и резултат от този трилог, за да няма напрежение в работата на банката. Е, ние гласувахме на последното пленарно заседание мандата за трилога. По този начин не трябва да излагаме на опасност дейността на банката. Трябва да сбием графика и да намерим начин да работим със съвета за постигане на споразумение. Председателят, благодаря и Вайло. Господин Петкович има думата сега. E Thank you very much, uh, President Lamassur. First of all, I would like to благодаря, господин Ламасур. Позволете ми първо да приветствам с добре дошъл председателя на Европейската инвестиционна банка, господин Хойер. Познавам го отпреди в качеството му на министър по европейските въпроси в германското правителство. Тогава разговарях с него като представител на Харватия. Харватия е държава, която в миналото се е възползвала в голяма степен от финансиране от Европейската инвестиционна банка в областта на транспорта, най-вече на железопътния транспорт, на селското стопанство, на финансирането на биогаз и други и като се има предвид това, наистина вярвам в капацитета на Европейската инвестиционна банка. Благодаря ви, че изложихте допълнителните ползи от е, инвестирането от страна на Европейската инвестиционна банка в европейската външна дейност и външната политика на Европейския съюз. Мисля, че действията на Европейската инвестиционна банка извън Европейския съюз трябва да са изцяло в съзвучие с дейността на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност. Трябва да покажем, че Европейският съюз се възползва от всички свои инструменти по последователен начин. Това е много важно с оглед на всички райони, които попадат в географски обхват на дейността на Европейската инвестиционна банка. Имам предвид държави близо до Европейския съюз, които попадат в обхвата на европейската политика на разширяване, но имам предвид също така и партньорите ни на юг от Европейския съюз и от Средиземноморието. Трябва да отдам дължимото и наказаното от моя приятел, господин Калфин. който уточни, че в момента предстои съветът и Европейският парламент да вземат законодателно решение във връзка с размера на гаранцията спрямо миналата многогодишна финансова рамка. Трябва да подходим достатъчно творчески. Трябва Европейската инвестиционна банка в бъдеще да запази същия капацитет за кредитиране, с който е разполагала и до сега, като и дадем възможност и за гъвкавост, както каза господин Хойер. Но има ограничения върху многогодишната финансова рамка, като се имат предвид тези ограничения, както и политическото споразумение, което предстои да бъде сключено, трябва да направим така, че да запазим общия размер на многогодишната финансова рамка и да съгласуваме финансирането от страна на Европейската инвестиционна банка с нашите действия, най-вече в областта на преките чуждестранни инвестиции и измененията в климата. Би ми се искало господин председателят на Европейската инвестиционна банка да каже нещо повече за проектите финансирани в Сирия. Това е една от редките ситуации, в които бюджетът на Европейския съюз наистина може да се използва за гарантиране. Толоян. Благодаря, уважаеми колега, господин Колоян. Благодаря, господин председател. Благодаря и за присъствие на господин Ховер тук днес. Един въпрос. Какво ще правим с атомната индустрия? Например, атомни електроцентрали и други. И всичко свързано с тази индустрия. Имате ли някакъв проект за бъдеще по тази тема? Смятате ли, че тази индустрия трябва да бъде допустима за заем, да участва в заемите. Защото има много а, критики спрямо тази индустрия и желание да не се подкрепи тази индустрия за бъдеще. Аз лично не съм на това мнение. И искам да знам вашето мнение. И сега, относно Армения, в приложение 3 на приложението на комисията за допустима страна, сега мисля, че мястото на Армения трябва да е в Анекс 2, евентуален кандидат. Благодаря сега госпожа Балдакини. Благодаря. Няколко неща, на които искам да се спра. Аз съм от Малта, следователно европейка, но също така и от Средиземноморието. И искам да се спра на предложението на комисията и по-специално приложение 1 от документа на комисията. Това за мен е изненада. Трябва да не забравяме, какво става сега в Средиземноморието. Ние се изправим, сме изправени пред предизвикателствата на арабската пролет. Тази арабска пролет да промени изцяло социалната политика на Средиземноморието и съответно Малта си има своята роля в това отношение. Нашият народ е пряк свидетел – но какво става? И по-специално на една от най-близките до нас държави Ливия. Същото малко или много въжи за случващото се с Сирия. Над 2 милиона беженци са на границите на Европейския съюз сега. Историята ни показва, че ние трябва да останем солидарни. И за това питам. Защо се опитваме да забравим и да си запушим ушите и да се затворим очите за това, което става на юг? Европа не може да намери, да, да изостави Средиземноморието. Нека да напомним какво стана през 2009. 8,9 милио... милиарда поискаха да дойдат в Европа. Сега ние не можем, не можем да се върнем към това, което беше вече а, в миналото. Трябва да помислим как ще а, отпуснем средствата. Сега говорите за таваните. Имаше предложение за 20%. И после 10% за регионалните тавани. И едва ли не тези ако считате е, това, което става по външните ни граница заплаха, мисля, че трябва да помислим за правилната пропорция. И ви призовавам да направите правилните предложения за е, този район. Благодаря. Благодаря, е, колега. Сега няколко въпроса които не са към основната тема днес, но все пак а, са важни за парламента и за нашата бюджетна комисия. Например, увеличаването на капитала, както го каза и господин президента на банката, а именно увеличаването на капитала тази година и съответно ефектите от него. Считате ли, че предвижданията ви могат да бъдат проверени. Второ, относно многогодишната финансова рамка, отбелязахме си принципа на а, проектните облигации, изграждането на тези проектни облигации. Това е нещо, за което вашата банка наистина много допринесе и бихме желали да видим какво е вашето усещане за стартирането, лансирането на тези така наречени Project Bonds, които са един вид тип инвестиране. Господин председател, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря доколкото ми е възможно, в последствие с ваше разрешение мога да се обърна и към някой друг, за да каже точни цифри. Първо, искам да благодаря на господин Калфин за забележителната подкрепа, която получаваме от вас и от вашите колеги. Аз мисля, че ни е необходимо бюджетно творчество за следващия период от 7 години някои неща е, се промениха, особено когато говорим за държавите членки и за някои инструменти. И можем да очакваме категорични позиции по така наречените reflows. Е, и те ще се засилят, особено когато започнат да, когато да се упражнява реален натиск. Аз съм ви благодарен за подкрепата, която получаваме. Още повече, че предстоят избори. Ние много добре съзнаваме, че приоритетите и тежестта за отговорността и за заетостта и за работните места и за економическия растеж в държавите членки в Европейския съюз е, са приоритети, е, които не предполагат мандат за отпускане на средства. Обаче трябва да се разбира е, и ролята на Европейския съюз извън Европейския съюз. Как да се постигнат целите на развитието от хилядолетието, как да се подкрепя външната политика на Европейския съюз чрез финансови средства. Това е все по-видимо и за това ви благодарим за подкрепата. Е, е, е, господин Петкович говори за европейската политика и последователността и като цяло. Аз смятам, че можем да се поотпуснем, защото през последните две години направихме чувствителни усилия вътре в съвета и в комисията компетентните органи на комисията, за да е, има ясна връзка между външната дейност и е, подбора на проектите, това, което прави комисията. Ние говорим за е, важни страни, като Сирия. В хубави и добри дни банката винаги е била коректна към Сирия и мисля, че ние помогнахме за развитието на важни части от инфраструктурата в Сирия тогава ние попаднахме в ситуация, когато инвестициите не можеха да продължат. Блокираха се европейски средства там, така че ние положихме героично усилие е, банката, е, съвета и комисията, за да се търси решение. Проблемът не е 100% разрешен. Е, част от парите, заедно с парите от Централната банка на Катар, все още не са под наш контрол, но тук можете да видите колко отблизо работим с службите на съвета и на комисията. Същото се отнася и за Централна Азия. А, а, вие споменахте за Армения. Ние вече работим там и ще продължим да работим това се отнася и за други страни от региона ние трябва да прилагаме нашите собствени критерии повсеместно, е, да се види обаче какви са конкретните условия на място, особено когато става въпрос за съответствия. Но е, ние много добре съзнаваме каква е нашата отговорност е, в рамките на източното партньорство и политиката на Европейския съюз изобщо на изток е, същото се отнася е, и е, ние сме толкова точно толкова решителни и за района на Средиземноморието. Трябва да видим кои са проблемите, за чето разрешение ние можем да допринесем сега. Дейността на банката в Средиземно море сега са важни. Ние уча... ние е, в Вашингтон работих на конференция със Световната банка и Международния валутен фонд. И там аз бях единствения, който можа да каже, ние направихме нещо. Е, е, защото на председателя на партньорството каза, ние сме шампиони по бюджета, когато обаче го прилагаме, навсякъде се наблюдават слабости докато само Европейската инвестиционна банка направи това, което е обещала. Има някои много деликатни въпроси. Става въпрос дали баланса между е, изтока и запада е, е правилен. Това не е моя работа. Трябва политиците да преценят. Ние обаче съзнаваме нашата отговорност е, както в е, Средиземно море, така и в Източна Европа и на изток от Европа и за това е, ние работим близко сътрудничество с външната служба, с комисар Фуле, който е, е, е, отговаря за политиката на Европейския съюз прямо с съседните страни. Сега, вие ме попитахте аз атомната енергия, да, аз е, е, за сега не знам за проекти. Е, аз, това е политика на държавите членки, така че аз не мога да определям политиката там. Но това, което направихме в областта на енергетиката по принцип, е един преглед на политиката в областта на енергетиката. Обсъждахме го с гражданското общество, с държавите членки, с всички от вас, които проявиха интерес. Ние определихме критерии за това как да се отпуска средства за енергетиката. Технологично неутрално, но трябва е, да има амбиции за е, това да се изпълнят определени стандарти е, но в, в края на краищата аз мисля, че обществеността трябва да определя решенията. Ядрената енергия трябва да се обсъжда от вас и комисията. Сега има въпрос за бъдещето на ядрената енергия в Европейския съюз. Решението обаче е политическо трябва да се види кой какво може да направи в областта на разоръжаването или е, изобщо е, сриването на старите ядрени е, централи. Ние можем потенциално да финансираме стари е, централи, обаче имаме е, бъдещи проблеми през десетилетията. Е, ще има огромни средства, но трябва да се види какво да се прави с старите централи, които все още са си по местата и които са огромна заплаха за гражданите на Европейския съюз. Мисля, че нашата дейност засяга по-скоро тези стари централи, отколкото е, е, разрешаване на проблеми, които са от правомощите на държавите членки. Е, сега въпросът за увеличението на капитала, който ни беше зададен от председателя. Аз мисля, че можем да кажем, че е, според е, методите за оценка, е, които ние непрекъснато развиваме и преразглеждаме, можем да кажем, че ефекта от 40% отпускане в Европейския съюз е чувствителен. скоро ние ще направим окончателни заключения, но мисля, че приложението на практика е на лице и в е, края на краищата може да има проект, е, който да не приключи до 31 декември. Обикновено това е деня, в който банката има най-много работа, на 31 декември. Е, може би тогава ще се свършат нещата в началото на януари, но трябва да се търси баланса между края на финансовата година и началото на следващата. Но като цяло смятам, че ще направим оперативно активно планиране, за да е, е, е, може държавите членки да спасят решението за увеличението на капитала. Сега говорим за Project Banks и за възможностите на пазара. Ние сме е, се ангажирали по инициативата за тези е, акции за проекти с огромно усилие и решителност, защото ние сме убедени, че това е нов инструмент. Е, това е част от инструментариума на банката. Е, проектът е, трябва обаче да влезе в конкуренция с останали инструменти, инструменти за финансиране, така че е, това е, е състезание по което се прави първи експеримент комисията, държавите членки, банката детайлно проучват е, инициативата по тези Project Bonds. Е, най-накрая голямата сделка беше подписана преди няколко месеца. Е, така наречения Custom Project в Испания. Огромен пазар, огромен успех на пазара, огромен пазарен успех – още не сме приключили енергийните проекти, е, е, опционалните проекти в Великобритания. Те са в е, много по-малък мащаб в сравнение с други, но се надяваме, че и те ще бъдат пазарен успех. И нещо много голямо. Ние ръководим пилотната фаза по Project BOCT е, сега очакваме следващата фаза и да видим критериите, дали ще се променят. Е, е, дали проекта в Италия ще бъде под заплаха. Ако не се вземе решение от онези, които трябва да вземат решенията трябва този проект, който тече добре, технологично и финансово изглежда много добре. Е, това е следващия голям успех – и а, е, а, е, ако се осъществи, това ще бъде видим успех по акциите за проекти и ще а, даде, даде възможност за нови проекти според нови критерии. Аз повдигнах този въпрос с радост и удовлетворение чух какво каза председателя на комисията преди няколко седмици и той каза, той говори за тази инициатива. Мисли, че партньора Йорген Сен ще чуе и че ще се осигури приемственост и е, че е, тази възможност за успешни проекти е, ще се осъществи. Сега няколко цифри за Сирия. Е, е, ще ви ги кажа, за да разберете какво се случва. Благодаря ви. Сега, съобразно решението да се суспендира помощта за Сирия, 110 е, е, милиона евро. За момента имаме 8,1.8% за трети път гаранцията аз, е, това се случва след Аржентина. В момента ние работим с ЕАТС и е, се надяваме, че това е, ще се случи отново, но не знаем след колко време. Très bien. Plus de de parole. Благодаря ви. Кой иска да вземе думата? Никой. Добре. В такъв случай ви благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо. Много беше интересно. Аз отново ви напомням нашия график. Е, има поредица от три лоси, които са предвидени на 16 октомври, на 6 ноември, на 26 ноември, на 4 декември, евентуално на 16, евентуално на 28, евентуално на 24 вечерта. Така или иначе, специално за нас, след този е, обмен на мнения, ние определихме крайния срок за измененията 1 октомври 12 часа и нашето становище ще бъде гласувано в бюджетната комисия на 17 октомври. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. За две минути е, прекратявам заседанието, защото ще изпратя господин председателя на банката и продължаваме с гласуването. La séance est reprise. Продължаваме заседанието. Дами и господа, заместник-председателите могат да заемат местата си тук до мен. И започваме с докладът на Александър Алваро. Всички ли имат списъка за гласуване? Всички ли имат картата си за гласуване? Само Йенсен май няма, доколкото виждам. Александър, искате ли да направите обяснение? Заповядайте. Мерси Съвсем накратко ще се опитам да взема 30 секунди сега и 30 секунди след гласуването, ако е позволено, защото а, искам да благодаря на колегата Ян Молдер много съм благодарен за това, че пое работата, докато аз отсъствах миналия месец. И също благодаря на колегите, които допринесоха и също на секретарията и на моят, моите сътрудници и на целият персонал. И сега си запазвам и другите 30 секунди за след гласуването. Благодаря. Добре. В такъв случай започваме с изменение 28. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 29 на госпожа Тротман. Докладчикът е за. Кой е за? Прочив. Въздържали се. Приема се. 31. Изменение отпада. 32. Отпада. 33 изменение на Бейдер. Докладчикът е за. Кой е за? Против. 4 против, въздържали се, приема се. 34-то изменение на Ян Молдер. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Мисля, че повечето са против, но ще, ги провер... ще го проверим. Моля, гласувайте електронно. двама души не са гласували. Кой? А, картата ли не функционира? Кредитната карта на Гуе не работи. Е, е да, миналия ден аз пък се опитах да си платя хотела с е, картата, с здравната ми карта и естествено не успях. Е, край на гласуването. 10 за, 22 ма против, а, 11 за, с картата, която не работи, 22 ма против, отхвърля се. 35-то. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 36-то изменение на господин Хартон. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 37. Кой... Е- е, докладчикът е против. Кой е за? Тринайсет за. Кой е против? 19 против. Е, отхвърля се. Устното изменение на докладчика имате текста в вашия списък за гласуването. Кой е за? Против. Трима против. Въздържали се? Няма. Приема се. 39 е оттеглено от е, докладчика, от автора си. 40. Кой е за? А, извинявайте, поправя се председателя. Другите са, влизат до 43. Кой е за 43-то? Седем за. Кой е против? Повече от 7. Въздържали се. Отхвърля се стигаме до само точка от преамбюла изменение едно на Моника. Кой е за... Докладчик е против. Моника Холмайер. А, кой е за? Десет за. Кой е против? Ще го проверим електронно. Не е очевидно. Моля, гласувайте електронно изменение 1 на Моника Холмайер. Докладчикът е против. Моля, гласувайте. А трима спят. Сега двама спят. Толкова по-зле за тях. Край на гласуването. 17 за 16 против. Приема се. Сега точките от преамбюла. Компромис едно на докладчика. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се? Приема се. В такъв случай две, три 5 и 10 са покрити и стигаме до 6-то изменение Моника Холмайер. Докладчика е за. Кой е за? Кой е против? Няма. Въздържали се? Няма. Приема се. Седмо изменение на госпожа Легри. Кой е за? Про... 6 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 8. Докладчика е за. Кого е за? Против. Ще го проверим електронно. Мисля, че мнозинството ще бъде същото. Моля, гласувайте. Двама все така си спят. Край на гласуването. 17 плюс Йенсен, значи 18 за, 15 против, приема се. И изменение 9. Това отпада, извинявайте. Десето, а и десето също. Стигаме до 11-то на госпожа Люгри. Докладчик е против. А кой е за? Осем за. Кой е против? Повече от 8. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то изменение на Моника Хомайер. Докладчик е против. Кой е за? Кой е против? Ще го проверим електронно. Проверяваме изменение 12 на Моника Холмайер. Моля, гласувайте. Един изчезна и двама, които все така си спят. Край на гласуването. 15 за, 16, 17 против. А има още един за. 16 за, 17 против, няма въздържали се, отхвърля се. Така, след като изменението Моника се отхвърля, значи ще трябва да гласуваме 13-то на Катрин Тротман. Докладчика е против. Кой е за? Против. Отхвърля се. 14-то. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? ще а, го проверим електронно. 14-то изменение. Моля, гласувайте. Докладчикът е за. Край на гласуването. 18 за, 13 против, 1 въздържал се, Приема се. Компромис едно на докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Нека да го проверим електронно. Съжалявам, но просто няма ясно мнозинство. Тридесет гласували, двама, които се така си спят и двата гласа, единия, които се а, унищожават. Единия положителен, другия отрицателен. Така че 18 за 13 против, няма въздържали се, приема се. То, компромис, този компромис покрива 15, 16 и 17 изменение. Така че пристъпваме към 18 изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Мисля, че е същото мнозинство, но ще го проверим електронно. Моля, гласувайте. А, някой се събуди. Край на гласуването. 19 за, 13 против, същото мнозинство. И така. 19 на Катрин Тротман. Кой е за? Докладчикът също е за. А, против, въздържали се, приема се. 20 на Георенс Ферм. Кой е за? Против, Ще го проверим. Моля, нека да гласуваме електронно. Четири души не гласуват. Моля, гласувайте. Един повече от заспалите. А, ah, oui. Oui, oui, oui. L'endormi, c'est Гьоран. Bon, le vote est clos. Разбрахме кой е спящия Гьоранс. Край на гласуването. 17 за, 14 против, няма възражали се. Приема се. 21 изменение на Гьоран. С две части. Първата част Та първо ще гласуваме устното изменение. Гласуваме в две части. Първо текста с устното изменение. Ако е отхвърлен, текста без устното изменение. И така, текста с устното изменение. Докладчикът не го харесва. Кой е за? Кой е против? Почти същото мнозинство. Ако някой иска да проверим, добре, но мисля, че няма нужда. Така че тази част отхвърлям. А сега текста без устното изменение. Кой е за? Кой е против? И приема се. Сега пристъпваме към 22-ро изменение. Докладчика е за. Кой е за? Кой е против? Почти също мнозинство приема се. Компромис 3. Предложено от докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. Това покрива 23 и 38. 24-то изменение. Докладчикът е за. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 25, предполагам, че също ще стане. Дали да, да гласуваме заедно 25, 26 и 20... Не, 26. Кой е за? Кой е против? А, има промени. Има промени. Хайде, проверяваме двете изменения блок 25 и 26. Моля, гласовете електронно. Край на гласуването. 17 за, 15 против. Не, не, не е очевидно да видим такава малка разлика без електронното гласуване. 27-мо извинение. Моника поиска разделно гласуване. На първо ще гласуваме текста без думите the, the co-legislator. Докладчикът е за, за. Кой е за? Моника нещо се колебае. Докладчика е за всичко, което Моника иска. Чакайте, Моника иска да, да каже защо е поискала такова изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Значи текстът се приема near the co-legislator. Това беше текста без тези думи на Моника. Сега гласуваме да се добави този текст. Е, Моника е против. Кой е за? Кой е против? А, ще го проверим електронно, защото нещата се объркаха. George is in favor. She has green light. He is in favor. Yeah. George is in favor. Under my control. okay, donc tout, tout le monde a voté. Tout le monde a всички ли гласува? А, всички са се събудили, виждам. 16 за, 16 против. 17 за, 17 против. Отхвърля се изменението втората част. Втората част се отхвърля. Тоест не се добавя near the college later. Не знам какво това ще промени, но това е. А сега, от тук нататък какво следва? Крайното гласуване. Електронно гласуване. А, аз имам инструкции да следя това, което е, ще гласува докладчика в сянка. Моника, Моника ли е? Гласувайте. Всички гласуваха. 17 за 14 против. Значи 18 на 15. Докладът се приема. Поздравления на докладчика. Който си иска 30 секунди. Благодаря. Както казах в началото, че и аз искам, че искам в края също 30 секунди един въпрос към господин председател, след като гласувахме доклада. Първо благодаря за доверието. Дори тези, които изявиха съмнение в гласуването, там. Питам ви, възможно ли е да поискаме от генералния секретариат да публикува проучването от 2 септември, където някои от цифрите, бяха обявени само пред бюджетната комисия. Аз искам такова публикуване, защото може би останата част от парламента също ще иска да публикуват становища по тези цифри. Така че ви моля да отправите това искане към Генералния секретарият да публикува проучването. Благодаря. Ще предам. тъй като ние сме, ние сме много прозрачна институция, мисля, че няма да има проблем. Искам да отправя само една кратка критика в едно изречение. Бяхме помолили докладчика да включи в текста цифрите от най-новото проучване, но това ни бе отказано групата на НП би искала да работим с официални цифрови данни, с актуални цифрови данни, а не с такива от исторически периоди. Второ, във връзка с гласуването, трудно е отчасти да се предприемат действия, които не ни помагат. До момента държавите членки като че ли не са взели предвид, че ние тук гласуваме по въпроса, че искаме изменения в договорите и като се има предвид това е много трудно да се направи нещо по въпроса с администрацията. Администрацията не е виновна, че имаме три седалища. Държавите членки са взели това решение. И вече бе изготвено поредното проучване за трите ни седалища. До момента са били изготвени 6-7 такива проучвания. Проблемът е в държавите членки, не в нас и не в администрацията. Благодаря ви за това обяснение на вота. Естествено, че ние ще поискаме генералния секретар да се увери, че се обнародват всички важни цифри, за да може в пленарна зала да се гласува осведомено. Естествено, че първо поздравяваме докладчика. Сега пристъпваме е, към гласуване на доклада на Джовани Лавия върху Фонда за развитие на селските райони. Е, всеки ли има пред себе си списъка за гласуване? Така случай започваме с компромисно изменение главно А. Текстът е пред очите ви, няма да го чета. За. Благодаря. Против. Никой въздържали се. Приема се. Е, изменение 6 Джордж Лайън. Докладчиката за. Против. Е един против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение главно Б. За, против, въздържали се, приема се. То покрива изменение 7. В такъв случай е, изменение 8 Джордж Лайон. Докладчикът е за. За. И 8 ли? За мен това засяга само седмо. Да, значи смята се, че се покрива. Добре. Ако смятате, че се покрива, е, измерение номер 2 на докладчика за против групата на социалистите и НГОЕ. Въздържали се? Приема се. Всичко останало. Джордж Лайн е оттеглил всичко. Докладчикът също. Окончателно гласуване, електронно гласуване. Всички са гласували чудесно. Добре. 31 плюс Анна, 32 за, 0 е, против, 0 въздържали се. Поздравяваме докладчика. Така. Няма други точки за гласуване. А, има един трансфер, един превод. Джовани. Джовани има превод към бюджета на комисията. А, това е за другите институции. Кой ще вземе думата от името на Дерек Вон? Едит? Имате думата. Аз представлявам Дерек Вон. Този трансфер е за 150 000 евро ние е, не възразяваме. Прикаваме ви да гласувате за. Добре, казва председателя. Кой е за трансфера? Благодаря. Е, против? Въздържали се? Добре. Трансфера се приема. Сега можем да се върнем към дневния ни ред. Незабавно давам думата на Юта по 11-та и 12-та гледна точка. Е, точка. Е, може би е, ще ни ги представиш едновременно. Да, благодаря. Тъй като ми давате думата, отново става дума за агенциите агенция, Железопътната агенция за становище. Знаем, че комисията е предложила четвърти железопътен пакет. В момента тече законодателна инициатива в Транспортната комисия. Следва да бъде променен основният регламент Комисията е вменила нови функции на Европейската железопътна агенция. Но процесът все още не е приключил. Затова смятам, че основното изискване, което следва да отправим към комисията, би било добре нейният представител да ни слуша. е следното. В края на законодателния процес следва да ни се представи преразгледан финансов фиш. Възможно е в рамките на законодателния процес на Железопътната агенция да се вменят допълнителни функции. От тези допълнителни функции ще проистече потребност и от допълнителен персонал. Комисията трябва да отчете това и да ни представи преразгледан финансов фиш. Има и още нещо, което не веднъж сме упоменавали като принципен въпрос във връзка с агенциите, а именно персоналът. Да, всички агенции, в това число и агенциите, на които са вменени нови функции, трябва да намалят персонала си с 1% годишно или с 5% между 2013 до 2017 година. Но сме против така наречения пул за преразпределяне. Според нас не би следвало персоналът на някои агенции да се намалява допълнително с още 1%. заявявам спрямо комисията. Всички се споразумяхме за намаляване на персонала с 1%, но не бива този 1% да засяга онези служители, чието заплати се финансират от такси. Има агенции, които до голяма част се финансират от такси. Тези такси се плащат за услуги, които агенциите предоставят на дружества. И тези дружества са изключително загрижени поради мерките на комисията да въздейства на щатното разписание на агенциите. Разговарях с служители на ЕАДС миналата седмица и те много ясно заявиха, че се увели... може да се увеличи обемът на въздушния трафик в Европа, може да се строят повече самолети, но всичко това ще бъде изложено на опасност, ако Европейската агенция за авиационна безопасност не е в състояние сравнително бързо да изпълни изискванията на частния сектор. Ако тя няма такъв капацитет, то всичките ни усилия ще са били на празни. Всичките ни усилия за насърчаване на сектора ще са били на празни, ако подходим дребнаво, ако започнем да съкръщаваме щатните бройки в агенциите. Същото въжи и за Железопътната агенция. Тя е отговорна за сертифицирането, както и за безопасността. И ако я лишим от възможността да провежда тези процеси бързо и компетентно, то ще саботираме работата й. Изменението, което съм внесла, се свежда до това, че трябва да има управителни съвети. В работната група и в рамките на общия подход се споразумяхме за това, че не е задължително в този управителен съвет да са представени всички държави членки. В случая в управителния съвет на Железопътната агенция са представени всички държави членки. Просто така се е получило в случая. Но не би следвало броя на представителите на комисията да се увеличава от двама на четирима. Това е абсолютно безсмислено според мен. Всеки път, когато говорим за агенциите, за увеличаването на ефективността на тяхната работа и същевременно за намаляването на бюджета им, трябва да сме наясно, че всички агенции поемат определени разходи. Разходи за провеждането на заседания на управителните съвети, за пътувания, за нощувки и така нататък. И колкото повече са членовете на управителните съвети, толкова повече разходи се вменяват на агенциите, които те не могат да покрият. Затова нека представителите на комисията си останат двама. Това е по въпроса за Европейската железопътна агенция. А що се отнася до органа на европейските регулатори на електронните съобщения, тук става дума за доклад по собствена инициатива. Не става дума за законодателна инициатива, а за извършването на оценка на този орган. Но нека помислим какви средства бяха предоставени на органа в миналото. Никакви, защото държавите членки яростно се съпротивляваха. Яростно се съпротивляваха против това компетенции на техни национални регулаторни органи да бъдат вменени на този общоевропейски орган. С това задачата на органа се свежда единствено до функции в качеството му на мрежа на националните органи за електронни съобщения. Това е една изключително малка агенция с 16 служители. Разполага с бюджет малко над 3,5 милиона евро. Но, разбира се, тя трябва да отговаря на всички условия за независимост. И това според мен е едно безсмислено изискване. Затова по-добре би е да разформироваме тази агенция, да я поставим под шапката на комисията, която да управлява мрежата на националните регулаторни органи. Това би било разумното решение. Има и друга възможност и тя е комисията да ни представи едно ново законодателно предложение, по силата на което да се създаде същинска агенция, която да разполага с компетенции по отношение на всички 28 държави членки. Не бива да продължава съществуването на структурата в настоящия и вариант. Тя в момента не е нищо повече от един административен орган. Становището ми е подобно на това на водещата комисия. Мисля, че органът трябва отново да премине под шапката на комисията. Е, Благодаря. Сега Доминик Рихе иска думата. Благодаря, господин председател. Исках да кажа нещо относно Европейската агенция по ЖП транспорт. Това е тема, която ме вълнува директно. Първо искам да благодаря на докладчика за доклада. Там наистина се отразяват нашите притеснения, но също искам и да напомня два други елемента. Четвъртият ЖП пакет ще продължи най-вероятно и е, при следващият парламент, който ще влезе в правомощията си до година. В първия пакет има един важен елемент а, относно създаването на а, агенцията, на ЖП, Европейската ЖП агенция. И там е, това бяха технически мерки, които бяха приети от парламента и съвета и променят напълно компетенциите и периметърът на действия на Европейската агенция по ЖП транспорт. Сега това е агенция с 143 души персонал, т.е. по-скоро чисто административна функция. Сега и се предлага да бъде агенция за сертифициране на целият ЖП състав, на цялата сигнализация по пътищата, по ЖП линиите. също така агенция за контрол на научно-техническите медицинските центрове е, и още много друго мисии, които тук няма да изброявам. За всичките тези мисии, по които всички съгласни, че агенцията трябва да ги прави, прави комисията, а пък иска съставът да бъде намален, персоналът. И най-много да се отпуснат допълнително 27 нови постове. Това е смехотворно. Комисията по транспорта го каза пред комисията, че бюджетният анекс, който се предлага с нови регламент за агенцията, е такъв, че всъщност е невъзможно агенцията да изпълнява своите мисии. Още повече, че те са свързани с контрола и безопасността на ЖП транспорта в Европа. Като се имат предвид типа мисии, които се искат от агенцията и а, пълната неадекватност на бюджета спрямо тези мисии, привличам вниманието ви към тази а, опасна ситуация за м, ЖП линиите в Европа и капацитета им. Наистина сме в една бюджетна задънена улица между финансовият анекс и реалните агенции, които са дадени на, аген... на агенцията финансовите и Юта много ясно го каза. Определено си има финансов проблем и дори повече законодателен. Не мисля, че можем да направим нещо повече. Ако а, въобще не се промени този бюджет, трябва да се откажем от новите компетенции на агенцията и въобще да не се приема този четвърти пакет. Très bien. Et donc... Благодаря. Благодаря на нашия докладчик и на Доминик. Определено имаме големи проблеми. Проблеми свързани с принципа и с бюджета. Сега, по тези две теми имаме графици, които са които съвпадат почти. Що се отнася до нашата бюджетна комисия, графикът е същия. Крайният срок 7 октомври, 5 часа след обед гласуването на 27 октомври и на 17 октомври, извинете. И след това имаме едно гласуване, предвидено в, на 25 ноември и после на 26 ноември в Комисията по транспорта. А сега стигаме до точка 10 на колегата Пенкович за мобилизиране на средствата от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Общността Валенсия. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Comme aujourd'hui il n'y a pas de l'interprétation croate, je vais présenter cette rapport. Благодаря, господин председател. Тъй като днес няма превод на хрватски, ще представя доклада на английски. Това е е, е един от докладите, който мобилизира Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става въпрос е, за около 630 хиляди излишество в е, повече 140 предприятия, които действат в областта Валенсияна. Това е общност, която изостави много предприятия, например строителни материали, метали. Е, тези предприятия нямат възможност е, да се спазят с конкуренцията. Ето защо много работници бяха е, съкратени и затова искам специално да се спра на социалното положение в този регион на Испания. Аз мисля, че ние мобилизираме средства, които са половината от цената на резултата, породена от глобалната конкуренция, на която е изложен този район на Испания, Европейската комисия бързо реагира по молбата на испанските власти, която беше подадена през април и е, комисията предложи е, на гласуване това решение е, пред парламента и съвета. Е, беше подложено на гласуване на 16 септември. И е, сега се очаква мнението на Европейския парламент. По същество това е класическо решение, е, което през последните две години неколкократно нашата комисия е гласувала, откакто е създаден Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Докладчика предлага да се гласува предложението. По този начин се гласува е, е, връщането на пазара на труда на значителен брой работници в е, испанската провинция около град Валенсия. Благодаря на всички от тези, които помогнаха за написването на доклада. Благодаря, благодаря господин докладчик. Няма въпроси, нито забележки. В такъв случай искам да ви напомня, че крайният срок за внасяне на измененията по доклада на Андрей Пленкович е 1 октомври 2013 година. Днес ще гласуваме на 17 октомври, е както в нашата комисия, така и в комисията по заетостта. И така, сега се връщаме на бюджетните проблеми. Ан, Ан Йенсен, бихте ли ни представила накратко с проекто бюджета за 2014 година след съвещанието на координаторите за информация на малкото останали колеги? Seen, um... Благодаря, господин председател. Бяха внесени над хиляда изменения от парламентарни комисии, политически групи и отделни депутати. Състояха се преговори между политическите групи. Предстои да се споразумеем за плащанията. Очертава се мнозинство за това да няма увеличение. Проведохме разговори с комисията и съвета за плащанията. Разбира се, не можем да покрием нуждите от плащания с инструментите, с които разполагаме. Трябва да се доверим на комисията по отношение на поетите задължения. Внесено е писмо за внасяне на корекции, писмо от комисията. В писмото за внасяне на корекции има препратка към споразумението за многогодишната финансова рамка. По това споразумение трябва да заделим повече средства за образование, научно-изследователска дейност и новаторство през 2014 година. Трябва да заделим повече от първоначално предвидените средства. Те ще бъдат разходени в началото на периода, а средствата по ИТЕР и програмите в областта на енергетиката ще бъдат разходени към края на периода. Има и още някои технически въпроси но мисля, че ще можем да постигнем споразумение между политическите групи по функция 1А политики за растеж. Писмото за внасене на корекции на комисията него се заявява, че има по-голям марш в тези области, по-малък е маржът в структурните фондове. Що се отнася до структурните фондове, трябва да използваме инструмента за гъвкавост, за да мобилизираме средства за Кипър, както и за предоставянето на средства по фонда за нуждаещите се. Няма изменения в частта за селскостопанската политика. Става дума най-вече за раздаването на храна в училище. А можем да се споразумеем и по политиката в областта на културата. Имаше разисквания във връзка с функция 4. Традиционно в тази област има големи ограничения и както обикновено липсват средства за Палестина. Има и много други нерешени въпроси на ниво политически групи и мисля, че и тук ще се наложи да използваме инструмента за гъвкавост. Ще трябва да използваме инструмента за гъвкавост в областта на външната политика, за да отговорим на всички очаквания. Много нисък е и бюджетът за администрация. Предстои да бъдат постановени съдебни решения. Изглежда съветът ще е губещата страна по делото, в което се взема решение за заплатите през 2011 и 2012 година. Ще трябва да намерим средства, което може да се окаже проблем в няколко институции. Бе изявено желание специалните представители да попаднат не в частта за външната политика, а в частта за администрацията. Те да се финансират от функцията за администрацията и това ще доведе до допълнителни проблеми. Има и още нещо, което е проблематично за повечето депутати. Става дума за пилотните проекти и подготвителните действия бюджетните редове по тях за тях все още няма правно основание. И тук работим по изготвянето на пакет, в който да се отрази широк диапазон от идеи, представени от политическите групи и парламентарните комисии. Таваните Предвидените тавани до някъде ограничават възможността ни за действия, но мисля, че е възможно да намерим решение, което да отразява очакванията на повечето, да отразява и онова, което комисията смята за осъществимо Подготвяме се за предстоящите гласувания идната седмица. Парламентът ще трябва да спази правилата на играта, така както се договорихме за тях за следващия програмен период. Все още не сме гласували по многогодишната финансова рамка, но играхме съобразно новите правила на играта, т.е. бяхме доста скромни в изискванията си. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря и на сътрудниците ни за добрата работа. Мисля, че не сме далеч от намирането на общи решения. Да се надяваме, че няма да има големи проблеми при гласуването. И Анна. Благодаря. Както го каза Ан, относно бюджета на комисията, има компромиси, които вече се очертават между координаторите. относно бюджета на другите институции, Моника напредна доста по темата. има вече мнозинство, единодушно мнозинство зад нея. И заедно с Джордж Лайан тя води едни преговори. ще ни кажете ли накратко каква е ситуацията? Постигнахме споразумение. С бюрото споразумяхме се за това да съкратим 3,3 милиона за персонал. Също така се споразумяхме да решим и някои въпроси с трансфери още в края на годината. Става дума за компютрите и за осъвременяването на инструментите за информационни технологии. Тук ще можем да спестим 2 милиона и половина. През следващата година броят на делегациите за делегациите ще се съкратят 1,3 милиона. Като цяло ще економисаме 7 милиона бюджетът на Европейския съюз ще се увеличи с 1,9%. Предвидели сме една превантивна мярка, а именно поне една част от ъм, риска за повишаване на разходите за персонал, който ще проистече от евентуални решения на Европейския съд следва да бъде обезпечена по бюджета ни. В противен случай, след като бъде постановено първото решение, е много вероятно да нямаме необходимите средства. Според мен е безотговорно да не предвидим някакви превантивни мерки. Знаем, че първото решение на съда ще бъде постановено през декември и от него ще проистекат много големи разходи за персонал. В момента съветът много безгрижно описва тези разходи като допълнителен марш, но тук не става дума за марш. Ако не предвидим тези разходи, то просто няма да можем да ги покрием. Няма да можем да ги покрием единствено чрез трансфери има и още един въпрос, по който прибягнахме отново до а, предложението на комисията. Besonderes е, Problem gibt es beim е, External Action Service. Има много голям проблем с Европейската служба за външна дейност. От нейната работа проистичат много големи разходи. Проблем са специалните представители, Искаме да започнем разисквания, може би съвместно с Комисията по външни работи. Това са основните проблеми, няма да се спирам върху подробностите, но като цяло има още много какво да се обсъди с съвета. Основният проблем е липсващият марш и след постановяването на съответното съдебно решение през 2014 година няма да имаме достатъчен марш. Така че ни предстоят интересни разговори по въпроса. Не се и съмнявам. Не се и съмнявам. А, така че ви, радвам се да ви видя щастлива от бъдещите предизвикателства. И така, нека да добавя още нещо. А, извинявайте, Хайдер поиска думата. Хайдер. Благодаря, господин председател. Аз поисках думата за малък коментар по заседанието, което се е състоя преди малко. Имаше нещо, което ме тревожи. Не говорим ясно. Следващата седмица бюджетната комисия ще трябва да вземе позиция. Не само относно ангажиментите, които, така както го каза докладчик, евентуално ще, по които ще постигнем споразумение, но и по плащанията. И социалистическата група не знае как да гласува, защото ние не знаем в каква ситуация точно се намираме. Имахме едно заседание с комисария, казаха ни се няколко допълнителни цифри, но нищо ясно. И съветът също няма ясна позиция. Само ни се казва, трябва да се платят сметките. Добре, на покер ли ще си играем тук? Мисля, че трябва да използваме друга стратегия. Какво ще направим, ако искаме да бъдем приемане на сериозно? следващата седмица ще трябва да гласуваме за нивото на плащанията. Ако това, което не е платено тази година, ще трябва да бъде плащано до година, искаме да знаем какво точно трябва да се плаща, но нямаме ясен отговор. Защо? Защото не искат да ни го дадат. Искат ни се пари, но какви са цифрите? Не знам. Наистина се питам в каква позиция ще се озовем другата седмица. Нямаме достатъчно информация, за да пристъпим към гласуване. Благодаря, Айдер. Е, така както го каза Айдер, вярно имаме много кратки срокове. Следващото заседание на координаторите е предвидено за понеделник между 4 и 6 след обед. Ще трябва да намерим зала. И също ще имаме гласуване на измененията в бюджетната комисия сряда и четвъртък. Отделили сме си двата дни. И моля всички колеги да си го отбележат. Това, което е желателно е докладчиците, докладчите в сянка, координаторите да изготвят стратегията и да се споразумеят по нея, възможно най-бързо. А също да се споразумеят и по другите елементи, които сформират споразумението. Така че секретарията да може на време да се подготви за гласуване. Няма да имаме десетки гласувания, просто ще се опитаме да групираме всичко. Колкото по-скоро се споразумеете, толкова по-добре. И съответно, докладчиците и докладчиците в сянка трябва да а, бъдат водещата сила в това отношение. Аз съм на ваше разположение, но все пак те са основните действащи лица. Относно това, което беше казано от докладчиците и от колегата Айдер, нека да дам допълнителна информация по точка 5, 6, 7. Дневният ред. Джовани си тръгна, но съвсем набързо мога да кажа, а, проблемът свързан с другите коригиращи бюджети 2013. Основното, свързано с многодишната финансова рамка, това е вторият транш от DAP е 2, което е част от DAP 8, 3,9 милиарда. Министърът по, по бюджета от Литва е, гарантира поемането на отговорности. Миналата седмица в Вилнюс е, литовската председателка, която прие делегацията по бюджетите, каза дори много по-ясно и конкретно и положително, че счита, че би могла да реши този въпрос е, така, както го иска парламента. Това е ангажимент и то на много високо ниво от нейна страна да видим какво ще направи. Към това се добавят поне три други а, проекта за корекции на бюджета. Са, първият е номер 6. Относно а, приходите. Там комисията установи, че традиционните собствени ресурси, т.е. примерно митнически такси на Европейския съюз, ще спаднат в, е, през 2013 спрямо предвижданията от предходната година. Което означава, че ще има нужда автоматично, логически, математически от увеличаване на а, допълнителните ресурси нетните, нетният приход, за да се компенсира тези загуби. За да могат, разбира се, да се е, платят разходите, които са предвидени вече и да може бюджетът да бъде изпълнен така, без да наруши равновесието, така както е било гласувано. Това означава пък, че ще има увеличение от 2, 2 милиарда и 700 е, милиона на нетният принос през, за 2013. Виждате какви са политическите последици е, за министрите на бюджета. Т.е. те ще трябва да финансират тия 3,8 е, милиарда по DAP 8 плюс 2,7 милиарда за да компенсират загубите на приходи от митнически такси. Няма нужда да ви казвам, че първата дискусия не беше никак розова и не е отговаря на щастието, което тук изразява Моника Холмайер. След това проект на коригиращ бюджет номер 7. И миналия път споменахме нещичко по тази тема. Това е бюджет, е, имаш за цел а, да отговори на исканията на три държави. Президента Ван Ромпой им беше обещал на 8 февруари 2013 година в името на, съве, на а, споразумението по многогодишната финансова рамка за следващият програмен период. А сега се оказва, че тези споразумения и тези обещания не могат да бъдат изпълнени. А, това е както британската, те искаха нещо като британската а, връщане на средствата. И целта на този коригиращ бюджет е да се е, поправи грешното обещание. И ще трябва, съответно, да го гласуваме заедно с многодишната финансова рамка. Ако не можем да приемем нищо и да гласуваме е, многодишната финансова рамка, не мож, няма да гласуваме и този бюджет. И след това има и друг е, коригиращ бюджет. 9 относно фонда за солидарност, за да се компенсират щетите нанесени от наводненията, най-вече в Германия, както и в други държави. Е, стоеността е 400 милиона евро. Механизма на фонда за солидарност казва, че тази сума е над тавана, надвишава тавана, но ще видим какво можем да направим с преговори защото това ще са а, суми, които така иначе ще се добавят към тези 3,9 милиарда по ДАП 8 и 2,9 по допълнителните компенсации. Та, относно нашия график, следващия понеделник задание на координаторите, след това за да гласуваме всички изменения два дни. Разбира се, ако успеем да приключим с ден и половина, ще е добре. А, но на този етап оставаме с цел да а, гласуваме в, на 23-ти сряда на Страсбург 2 както междуинститу... и институционалното споразумение, така и споразумението за многогодишната финансова рамка правното гласуване по тази рамка и нашето гласуване в пленарна зала по бюджет 2014, плюс коригиращите бюджети, свързани с тези две теми. И а, правни а, регламенти, от голямо значение, които засягат пряко и непряко въпросната финансова рамка. Спомнете си, предполагам, че за нея в нашата резолюция от юли казахме, че ще гласуваме само ако са изпълнени две условия. Първото 3,9 от те милиона от DAB 8 и второ да сме сигурни, че няма основни пречки и спънки по законодателните регламенти, които от своя страна имат тежки последствия, например кохезионната политика и ОСП. За ОСП вчера научихме, както и днес сутринта, че трилозите са приключили и че има политическо споразумение. Тоест, вече няма пречки от гледна точка ОСП. По кохезионната политика все още има важни политически спънки, които не са решени най-вече макроекономическата условност и а, резерва за успехи, за постижения. Все още се преговаря по тях. Моето лично усещане е, че тези теми в крайна сметка ще намерят компромисно решение. Позициите са много далечни, но все пак, както не е нищо ново. Имало е достатъчно трилози. Знаем, че в крайна сметка може да се постигне компромис. Така че ще проверим следващите дни какво ще стане и ще е, видим и в него момент дали ще трябва наново да се събира групата и ако има блокаж, дали няма да използваме 324 член от договор да се съберат председателите на трите институции и евентуално председателя в този случай ще потвърди или ще промени датата за гласуване за втората октомврийска сесия. Други въпроси? Няма. Остава една последна точка в такъв случай относно сградите ако Моника иска да ни я представи. Dank, ähm, ähm, благодаря, господин председател. За първи път съм изправена пред наистина сериозен проблем. Работих заедно с колегата Бозбохата. Много и благодаря за чудесната подкрепа. За първи път сме в положение, при което една агенция умишлено е заобиколила нашата комисия, комисията по бюджети, умишлено е заобиколила също и финансовия регламент. Тази агенция е инвестирала огромни суми за наемане на сгради, въпреки че вече от година насам и подаваме съответната информация, например по електронната поща. Едва сега сега разбрахме, за това имаме наистина много въпроси, свързани с Европейския банков орган. Само ще ви цитирам някои факти, от които направо ми се изправиха косите. Помещенията са били наемани етаж по етаж. И така сумата е била под прага от 750 хиляди. Било е ствърдяно също така, че е, става дума за приходи за органа, които всъщност не са приходи към бюджета на Европейския съюз. И ако позволим на някоя агенция да прави подобни неща, то направо можем да престанем да функционираме тук като комисия по бюджети. Били са правени разпределения на етажите. Един етаж е бил разделен, например, на три части. Били са наймани помещения в едната част – а за останалите две части са били наемани консултанти и в тези консултанти са били инвестирани до 110 000 евро. Било, били са предприемани действия на няколко етапа от февруари до август, без ние да бъдем уведомени за това. Съвсем случайно освен официалните цифри на страница 1, виждаме, че на страница 14 са оказани още допълнителни помещения, които са били наети, но тези помещения не се съдържат в уведомлението, което е било предоставено тук на нас. И мисля, че трябва да се обясни на Европейския банков орган как се извършва нотификация трябва да им зададем някои наистина много ясни и категорични въпроси, тъй като умишлено са заобиколили финансовия регламент. Много пъти сме им изпращали електронни съобщения, в които е имало запитвания за нотификация. Дори една моя бивша сътрудничка ам, много ядосано отговори на един техен имейл. Многократно сме се обръщали към тях с молба за нотификация. Последният такъв имейл бе изпратен през декември и въпреки това през януари отново е била наета една сграда без нотификация. И това е доколкото знам най-голямата сума, която някога е била инвестирана в найемане на сграда. Ако калкулираме всички разходи, то разходът за един квадратен метър в случая е между 800 и 900 евро. А тук в Брюксел найемът за един квадратен метър е около 250-300 евро и дори това не е чак толкова малко. Има и други агенции, които са наемали сгради с много по-малки разходи. Например, агенция със седалище във Франция. Наистина съм ужасена от подобни действия. Ужасена съм също и от това, че постоянно се заобикаля изискването за нотификация. Мисля, че нотификациите са необходими. Благодаря на колегата Бузбохата. И тя е съгласна с мен, че това е абсолютно недопустимо и трябва да поставим наистина много въпроси, тъй като представените документи в никакъв случай не са достатъчни и цифрите, които се съдържат в тях също са много съмнителни. Наистина ще ни е много трудно да работим по това досие. Благодаря, Моника. Става дума за Европейския банков орган. Сигурно там работят банкери, които си правят това, което са правили и до сега, именно мамят. Moc zpravodajce za spolupráci. Myslím si, že tady uvedla spoustu údajů, které se týkají. Сузана, е, благодаря. Искам да изкажа благодарност за сътрудничеството. Мисля, че разполагаме с доста подробности по положението, но най-важното е че прекалено късно ни уведомяват, така че нашите действия са, могат да бъдат само ретроактивни, само с обратно действие. Не знам дали така трябва да се отнасят към нас. Страхувам се и от бъдещето. А, чувам, че те се опитват да изкопчат доста договори вероятно ще има и търк за, договор, за договора за наймане на помещенията. Какъв търк, след като се предполага, че те ще се местят през 2015 година? Примерно, ние не знаем дали ще има някакви условия за уведомлението, ще плащат ли глоби. Изобщо се страхувам, че в договора ще има клаузи, следствие на които ще трябва да предвидим доста средства за бъдеще ще трябва да плащаме и заради това трябва да предотвратяваме такива действия за в бъдеще. От 2015 година агенциите трябва да спазват правилата. Това всъщност е агенция на Европейската инвестиционна банка, която би трябвало да бъде отговорна към бактовия сектор и да спазва правилата. Благодаря. Трябва да кажа, че наистина е доста очудващо, меко казано, това поведение от страна на органа. Още повече като се има предвид, че седалището му е в Лондон, където цените никак не са ниски. Ще излезем с становище. и със сигурност ще трябва да си извлечем съответните полуки и да сме много категорични. Другата страна трябва да усети, че оказваме натиск, но знаем какво си мислят те. Мислят си, тази докладчица няма абсолютно никакво значение за нас. Напълно ни е безразлична и нямат ни най-малката представа, че зад всеки докладчик тук стои, ако не Европейският парламент, то поне Комисията по бюджети. Виждам, че съм направила вярното Току-що ми казаха, написаха ми, че сред нас има представители от, Европейската, от Европейския банков орган. Моля, нека направят изявление пред нас и ни разяснят защо са извършили всички тези глупости. Младежо, имате думата. Бихте ли се представили? Да, госпожо председател, аз съм изпълнителен директор много ви благодаря за това, че ми давате възможност да присъствам днес тук. Е, и съвсем накратко искам да отговоря е, и да изтъкна някои факти, които стоят зад безпокойствата, изразени от госпожа Холмайер и докладчика в Сянка. Първо, искам да опиша контекста. Както вие добре знаете, е, Европейската инвестиционна банка беше създадена е, от и по, има решение от 1 януари 2011 година. И е, е, обаче е, статута беше одобрен доста късно, е, така че агенцията е, наследи правно е, така наречения комитет на ниво 3, който е базиран в Лондон. Е, Управителният съвет също беше назначен с закъснение, така че ръководството на агенцията встъпи в длъжност през 2011 година. Е, лично аз е, встъпих в длъжност в средата на април 2011 година когато започна работа, агенцията наследи е, договори. Е, е, тоест, преки договори за наемане на сгради в Лондон, в сградата, в която се намираме в момента. Договорите, които наследихме, които аз наследих лично, беше един етаж на сграда, плюс една трета от етаж в друга сграда – е, и мисля, че за това става въпрос, е, за, когато се говори в доклада за част от етаж. Това е една трета от етаж. Е, всички тези доклади са, всички тези договори изтичат 2014 година. Договорите бяха подписани и ще бъдат в действие до 2014 година няма да има никакви наказателни санкции, ако е, договорите не бъдат продължени или подновени след 2014 година. Е, трябва да ви кажа, че има е, клауза за преждевременно прекратяване на договора, което може да се използва до година, през лятото. Това, което ние направихме в началото, е, съобразно с правилата на финансовото регламентиране, ние веднага обявихме търк за консултант за обществена поръчка, е, за да се разреши въпрос с собствеността на агенцията, защото беше предвидено значително увеличение на състава на агенцията. Но в момента е, се предвиждаше да са, в началото се предвиждаше за 30 души, но в момента сме над 100, но ще има увеличение и на броя на консултантите и на националните експерти. Е, миналата година ние проведохме срещи, 250 срещи с, с е, национални експерти и е, повече от 5000 човека дойдоха в нашата сграда миналата година, така че агенцията се разраства. Ние, отново казвам, наследихме договори за найем на помещения в скъп град. Трябва да помислим и да решим проблема. Трябва да намерим, да намерим съветник по недвижимости, да проучим пазара, да търсим дългосрочно решение агенцията да напусне тази сграда. Тук заявявам открито и честно, това, което се случи, че докато се стесняваше списъка на подбраните, имахме и конкретно предложение. Ние вляз... Когато госпожа Холмайер влезе във връзка с нас, вече нямахме време. Така че не можахме да започнем процеса по уведомление и одобрение. Просто всичко закъсня от самото начало. И това е причината, поради която на по-късен етап ние се появихме, защото ние преговаряме за все по-добри и по-добри условия, за да се пренесе агенцията. И когато е, това стана, ние просто още не бяхме е, смогнали да приключим е, преговорите. Е, ще сключим 10 годишен е, договор за найем, но трябва да се търси някакво краткосрочно решение. Ние чудесно разбираме безпокойствата на парламента и искам да подчертая, че ние се отнасяме с е, огромно уважение към изразените мнения и към финансовите регламенти. Ние искаме проектът за офиса да се разбие на краткосрочно и дългосрочно решение. Краткосрочното решение, на което се спираме, и заради това ние подписахме е, по-малък договор, е, всъщност офисите на агенцията ще се увеличават съобразно персонала, но е, само е, при условие, че договорите изтичат до 2014 година за да няма е, затруднения по откритата процедура за подбор на дългосрочно решение на агенцията. И какво направихме? Ние взехме други етажи от сградата. Понякога се настанявахме и на етаж изпразнен от някой друг и дори използвахме мебелите, е, които бяха изостанали. Е, ние е, закупихме и мебели на старо от ликвидатори, И е, ние сме много нагъсто е, и средно статистически на квадратен метър сме много е, под е, средните стойности в Европейския съюз. Всички договори стичат в края на 2014 година. И след това влязохме във връзка с Генерална дирекция пазари, после за бюджет, за да е, уведомим бюджетната комисия и е, отправихме уведомление и по дългосрочния процес за подбор, е, за да е, се търси решение на проблема дългосрочно, след като изтече договора в края на 2014 година. Естествено, че получихме въпроси за разяснение тази сутрин в писмен вид. Ние ще отговорим на всички въпроси подробно ще посочим цифрите и фактите, ще бъдем напълно прозрачни. Аз мисля, че не съм злоупотребил с времето и с вниманието ви. И ви благодаря за възможността да е, взема отношение по тази точка. Отново казвам, че съм готов е, във всеки един момент – на всяко следващо заседание да дойда и да обясня какво сме направили и какво възнамеряваме да направим. Ние не искаме да заобикаляме правилниците, да разочароваме вашата комисия. Това е против духа на регламентите. Ähm, Благодаря ви за разясненията. Доколкото разбрах, краткосрочното решение ще въжи до края на 2014 година. Вече сме в четвъртото тримесечие на 2013 година. Разгледали ли сте сгради, в които искате да се пренесете след 2014 година. Би трябвало да процедирате по този начин, защото служителите ви са 32-ма. Не са двама. Имаме достатъчно опит с агенции, които се преместват в друга сграда, така че мислили ли сте вече за преместването? Госпожа Холмайер каза, че всеки път, когато сте наемали по още един етаж, сте заплащали по 110 000 евро на този прекрасен консултант, който сте избрали чрез тръжна процедура. Но това според мен е направо абсурдно. Не мога да остана много дълго, тъй като трябва да си хвана самолета. Но вие току-що ни казахте, че едва ли не сте наемали от някъде мебели но договорът за найем до 2014 година е на стойност 400 000 евро, а разходите за реконструкция са 430 000 евро. Разходите за мебели са 230 000 евро консултантът получава 111 000 евро. Освен това, до края на 2014 година в случай, че вече няма, че договорът няма да се удължи, ще трябва да се заплати глоба в размер от 65 000 британски лири. И нека бъда съвсем честна. В договора има клауза за представане. Генерална дирекция бюджет ви е информирала за правилата по финансовия регламент. Разговаряхте с мен още през май 2012 година и от тогава аз постоянно ви повтарям, че трябва да ни нотифицирате. И няма никакво извинение за това, че през януари и февруари съвсем съзнателно сте подписали договори, съзнавайки, че трябва да ни нотифицирате. И не веднъж сме се обръщали към вас с искане да ни нотифицирате. Знаете това от май 2012 година. От тогава нямахме никаква вест от вас. Не сте се възползвали от клаузата за предсрочно прекратяване. средата на юни 2012 година ми казахте, че тази клауза, действието й изтича в края на юни. Не може да действа така един орган, който всъщност трябва най-зорко да бди за спазването на правила. Ако самият този орган не е в състояние да спазва правила, то от това трябва да проистекат последици. Положихме много усилия, инвестирахме много време, дори се възползвахме от финансов резерв, за да ви принудим да ни нотифицирате. Найтите от вас сгради надхвърлят всякакви граници за разходите и наистина не мога да проявя кой знае колко голямо търпение към Европейския банков орган. Ще задам много тежки въпроси, ще бъда наистина категорична и комисията ни ще трябва да вземе решение как да процедираме. А все още не си поставила въпросите си, така ли? Добре. Ще действаме така, както ни предложи Моника. Ще изготвим становище и ще вземем предвид случилото се и при бюджетната процедура. Моника, приятно пътуване. И не ми остава нищо друго, освен след този прекрасен завършек да ви пожелая и прекрасна вечер. Благодаря ви, че останахте до края.